най-безопасните и най-екологичните методологии за производство на енергия. Благодаря, госпожо министър. Приключваме с дебата по тази тема. Утре ще гласуваме доклада в 11.30. Следващата тема на дневния ред устни запитвания, изготвяне на съвместна програма за заселване на беженци. Имаме трима а, вносители на устното записване. Господин Тавареш, имате до... Благодаря ви, господин председател. Бежанците са най-уязвимата категория в обществата по света. Те не могат да се в собствените страни, нито да останат в транзитните държави. Осмята се, е, че броем е 200 хиляди годишно, поне по преценка на Върховния ряд за беженците. 10 хиляди от тях се е, настаняват, се заселват в Съединените щати и Канада, докато в Европа това се прави доста по-малко. Трябва да отговорим на тази драма. Шведското председателство повдигна този въпрос по време на Белгийското председателство и Лютерм заяви, че Европейския съюз трябва да отговори на този проблем. Беженците играят важна, са, са голяма част също в Унгария. При първата реформа за презаселването Унгария приела хиляди беженци. Все пак трябва обаче да зададем въпроса на съвета. Беженците представляват ли приоритет за него? Възнамерява ли да подпише най-после този документ за създаването на тази обща програма. Вече има два доклада по процедурата за съвместно взимане на решение за отпускане на средства от Европейския фонд за бежанците. Британците и гърците се свършиха своята работа и сега очакваме и съвета да изпълне своите задължения. В момента няма процес на съвместно вземане на решение, а процес на нерешителност, на липса на решение. Трябва да действаме бързо, защото във всеки момент може да възникне хуманитарна криза. Видяхме какво стана в Северна Африка и ние не можахме да реагираме спешно, просто защото съвета не е приключил своята работа в рамките на процедурата за съвместно вземане на решение. Освен това, съвета би могъл да подпише и разрешението за помощ на новите страни, които ще приемат бежанци. Всичко това е написано в доклада. Предвижда се създаването на структура за презаселване. Обръщам се към представителите на съвета като съзаконодател. Няма да ви обяснявам как се законодателства, но ви моля бързо да реагирате. привършвам. Следващия оратор, автор на въпроса, госпожа Хирш. Две минути само. Благодаря, господин председател. Програмата за презаселване бе една от темите, по която работихме много интензивно всички политически групи работиха много активно по тази тема. Бяхме сигурни, че сме отправили послание. Темата бе сред приоритетите ни не само за да наложим своята позиция, но и защото сме загрижени за съдбата на засегнатите, особено с оглед на настоящата ситуация в Северна Африка. С оглед на настоящите събития наистина е много важно да действаме бързо, а ние изгубихме една година. Преди една година наистина се възползвахме от възможността да инициираме разискване в сред широката общественост. Такова разискване е необходимо, защото се нуждаем от подкрепата на гражданското общество, на местните и регионални структури, за да могат и нови държави да се присъединят към процедурите за презаселване. Работата ни по този проект не бива да се провали единствено защото съветът не е предприел необходими действия. Въпросът наистина е много важен и нашата политическа група на либералите иска той да бъде включен сред приоритетните политики. Ние свършихме това, което се очакваше от нас. Сега очакваме съветът да отправи ясно послание. Онези държави членки, които до момента не са били активни по тази тема, трябва също да бъдат привлечени за участие в процеса. Получаваме сигнали, че те проявяват готовност за такива действия. Говоря не само от името на либералите, но и на всички политически групи, които участваха в работата по този въпрос. Много е важно той да залегне сред политическите ни приоритети, много е важно и да продължим работа на широка обществена основа и да не отлагаме повече окончателното приемане на документа. Председателят, благодаря ви, господин Папа Николао. Благодаря ви, господин председател. Вече е, моите колеги казаха същината. Аз искам да допълня следното. Госпожо, вече от една година сме разгледали и приключили с досието. Ние положихме сериозни усилия, изпратихме дори мисия в Сирия. Опитахме се да съберем поощрение, достатъчно стимули, за да потикнем държавите членки да се включат и въпреки това нещата са блокирани. Ако има някакъв официален проблем в съвета и а, ако е необходимо парламента да а, заеме позиция, за да деблокира да ситуацията, ние сме готови. Ще направим а, каквото е по силите ни. Само, че сега просто е важно Европа да действа по-ефикасно, включително в областта на външната политика – това а, ще бъде един ценен инструмент а, за госпожа Ашно, Аштън, ако тя можеше примерно да говори за тази програма за презаселване, която действа и е ефикасна, а, това би имало положителен резултат. Европа трябва да а, играе първостепенна роля в Средиземноморския басейн. И тук става въпрос за финансирането след 2013 година. Предвидени са кредити за тази програма за презаселване до 2013 година и има риск ние да ги пропилеем, да пропилеем възможностите, които дава тази програма. Отново ще наблегна на позицията на НП според ЕНП това е изключително важно и ние не бива да чакаме повече да се появят нови центрове, като този в Лампедуза. Благодаря, господин председател, дами и господа. Европейския парламент отправи три въпроса към съвета. Благодаря на авторите на тези запитвания. Трите запитвания касаят решението на съвета за създаването или по-скоро измен, изменението на Европейския фонд за бежанците за 2008-2013 година по посока с създаване на съвместна програма за презаселване. Бих искала да благодаря на членовете на парламента, които е, прегръщат каузата на бежанците и които а, поставят, този, поставят тези въпроси. Не забравяйте, че аз съм от Унгария. През 1956 година а, се случиха събития в Унгария, които изискват от нас да а, бъдем бдителни и, и да а, се опитаме да облегчим съдбата на бежанците. Аз се при... Аз при... приемам и приветствам решението на Европейският парламент да играе водеща роля в хуманитарната помощ. Нека сега да представя една усъвременен, така, на най-последната информация за положението, свързано с презаселването на бежанците. През, февру, през февруари и марта на ам, границата между Либия и Тунис всеки час пристигаха по хиляда бежанци, които искаха да бъдат репатрирани в родните им страни. Повечето от тях бяха в много трудно положение, без, без документи и международните хуманитарни организации трябваше да поемат да се да се погрижат за тях. Проблема можеше да се реши само чрез презаселване на, на тези е, бежанци. Е, министъра на външните работи, който посети КПП-тата между Египет и Либия каза, че положението се е променило в последните е, дни. Няма вече бежанци от Либия на границата. 200 души е, са все още блокирани на границата, които е, трябва да е, бъдат включени в програмата за е, презаселване. Е, те, е, за тях се грижат е, египетските власти, предоставят им храна и ще ги евакуират в, в вътрешността на страната. Сега се срещаме с министъра на външните работи в Бенгази, на Временния съвет и египетския министър на външните работи, за да се вземат решения за е, раз за грижите за тези хора. През в Стокхолмската програма бе записано ангажимента на европейските държави държави членки да създадат, да създадат една обща политика за убежище, която да включва изцяло Женевската конвенция от 1950 е, първа година е, за започнахме трилог по директивата за обучение на а, е, лицата, които ще а, провеждат тази програма. Съвета, взимайки като отчита значимостта на програмата за а, презаселване. А, и а, и съобщението на комисията от 2009 година. Работи упорито в тази посока тези е, дейности последваха приемането през 2008 година на Европейския пакт за имиграция и убежище. решението на съвета от ноември 2008 година насърчава държавите членки да презаселят е, бежанци на територията на Европейския съюз. През е, септември 2009 година съвета е, предложи да бъде изменен, изменено решението за създаване на Европейски фонд за бежанците. Държавите членки откликнаха на предложението на Европейския парламент и реши, решиха да, взем, да приемат един по-гъвкав подход, по-гъвкав от този, който беше предложен от комисията. Постигнахме съгласие относно политическото съдържание на предложението и решихме, че трябва да се създаде механи, механизъм, който да насърчава държавите е, членки да прилагат програмата за преразследването. След е, по, по силата на член 290 от договора а, е, не може да се, при, да се прилага процедурата за делегирани актове и в, в, е, по, по, по този проблем с комисията и съвета са на едно и също мнение. Има съвета се съгласи от друга страна с е, предложението на парламента да се е, изработва програма за годишни приоритети. За съжаление обаче не, пожах, не можахме да, да постигнем споразумение по е, годишното програмиране на преразследването, но но в фонда разполагаме с средства, които позволяват да се приложи програмата за презаселване в момента. Държавите членки, които желаят да участват в тази програма, ще получат необходимите средства и може би на годишна основа може да се е, определят географските райони и националността на е, бежанците. Е, държавите членки ще получават е, по 4000 евро за всеко лице, което бъде е, презаселено. Нищо обаче не пречи на държавите членки да които не са участвали в програмата, да се включат в нея. От до година Унгария ще, ще започне участието си в програмата за пре заселване. Ние сме готови да приемеме всички предложения, които е, биха е, усъвършенствали дейността ни в тази област. също, е, също времено приканваме комисията да използва е, гъвкаво механизмите, с които разполагаме. Е, но при всички, при всички случаи приложението на тази програма не трябва, приложението на тази програма не бива да се забавя поради е, законодателни пропуски или спорове и така нататък. Надявам се, е, че наистина ще, вървим, е, ще вървим бързо напред в този конкретен случай. Благодаря ви. А сега от името на политическите групи, първо господин Дяс Демера, НБ. Благодаря ви, господин председател. Никой няма да се изненада от това, че отново ще изразя чувството на солидарност с бежанците, с изселените. Това трябва да е в сърцето на политиката в областта на обежището и а, бежанците. А, тази политика обаче трябва да е последователна. Тя трябва да се прилага към, особено към страните, които поради географското си положение са особено изложени. Има държави, в които има твърде малък риск от приток на бежанци, а други страни, които едва устояват на натиска по техните граници. Парламента прие доклада за приемането на обща програма за презаселване и за отпускане на средства от Европейския фонд за бежанците през май 2010 година. Чакам обаче са в рамките на процедурата на съвместно вземане на решение съвета да вземе е, своето решение и да свърши своята част от работата. Е, новите държави членки имат проблеми. Южните държави в Европа са подложени на натиск особено предвид последните събития в Средиземно море, събития в Ливия, в Египет, в Тунис, през от началото на конфликта над 6000 емигранти са влезли в Италия и, и, при, и пилотните проекти въобще не позволяват да се облегчи натиска над Италия и Малта, който рискува да се прехвърли и в други държави членки. Европейска съюз трябва да помогне на тези свои държави а, и да преодолее препятствията, които му пречат да, да удобри създаването на реална програма за презаселване. Огромните движения на беженци засягат не само част, а целият Европейски съюз. Искам а, парламента да а, присъства на границите на Либия. Няма, не е достатъчно да се изпратят неколци на депутати в Египет. Ние трябва ние лично да преценим хуманитарното положение. Благодаря. Сега от името на социалисти и демократи господин Мораес една минута. Господин председател, госпожо министър, съдейки по изказванията до тук, става ясно, че отвъд партийните граници се отправя много ясно искане да се предприемат действия по въпроса за създаването на обща система за презаселване. Изискваме премахването на бариерите пред създаването на обща европейска система за презаселване. Тя ще бъде обхваната от, от нея ще бъдат обхванати 4000 бежанци на територията на целия Европейски съюз. Нека не забравяме, че една много голяма част от разселените лица се насочват към развиващи се страни, които не могат да поемат този товар. Ако искаме системата ни да се ползва с доверие, съветът трябва да предприеме действия да не продължава да блокира работата по този проект. Председателят благодаря на колегата Морес. Следващият ни оратор, колегата Гризбек. Господин председател, господин министр, една цифра над 10 милиона бежанци в света, уязвими хора, заплашени жени, деца без предружител. Това е една сериозна криза, на която трябва да намерим решение, за да докажем, че държим на правата на човека. Констатация от една година парламента даде своето съгласие и е, настоявам госпожа министър да види какъв голям консенсус има в парламента. Не искам да вярвам, че съвета проявява цинизъм, бавайки тази процедура и не определяйки краен срок и по този начин блокира съвместното вземане на решение. Програмата за презаселване е спешна. Не може да чакаме до 2012 година много често държавите се държат шизофренично. По едно защищават в речите си и друго правят, когато трябва да се отговори на нещо успешно и всъщност те не си мръдват пръства. Благодаря, госпожо Грибайт. Господин Къркал. Господин председател, говоря в качеството си на бивш министър на иммиграцията. Няма съмнение, че нези, които действително търсят закрила, са от много голямо значение за Европейския парламент и надявам се и за съвета. Европейският съюз е играл в миналото роля в рамките на национални програми за презаселване. Необходим е обаче и общностен подход към проблема, за да предоставим максимално ефективна помощ на онези държави, които вече са достатъчно претоварени със своите национални приоритети. Необходимо е също така да установим сътрудничество и комуникация между парламента и съвета. Съветът трябва да предприеме по-решителни действия, както и редовно да предоставя информация на парламента за бъдещите си действия. Трябва ясно да застане на позиция във връзка с Северна Африка – призовавам съвета наистина да започне работа по този въпрос. Председателят благодаря на колегата Кърк Хоуп. Следващият ни оратор за две минути е госпожа Келер. Благодаря. Презаселването е важен инструмент в областта на беженската политика. Други държави като например Съединените щати, ежегодно извършват презаселване на хиляди бежанци на своята територия. Инструментът на презаселването се използва за онези, които не са достигнали още до Европейския съюз. Постоянно твърдим, че трябва да се справяме с миграцията там, където тя възниква. И ето защо презаселването би бил идеалният инструмент за тази цел но има държави като Пакистан и Сирия, които ежегодно приемат много голям брой бежанци. Или по-точно към тях се насочват голям брой бежанци. Те обаче не разполагат с необходимите условия за приемането им и затова бежанците са поставени при неприемливи условия. Европейският съюз показа, че подходът му към иракските бежанци, например, проработи, но въпреки това приехме смешно малък брой бежанци от Ирак. А всички тези хора имат право на шанс и на нов живот. Не разбирам защо съветът препятства Европейския парламент от упражняването на вменените му правомощия. И защо твърди, че ние отлагаме процеса. Мисля, че съветът отлага процеса, като не ни вменява правата, които ни се полагат като демократично избрани представители на европейските граждани. Искам да запитам съвета какви конкретни мерки ще предприеме, за да преодолее трудностите, с които се сблъсква по това досие и дали възнамерява в максимално кратък срок да постави в този въпрос на дневния си ред. За всеки изминал ден, в който не предприемаме нищо, губим време други инструменти също биха били полезни с оглед на настоящата ситуация или по-точно презаселването би било полезен инструмент като се има предвид положението в Северна Африка. Има обаче и други инструменти, като например директивата за временна закрила – които не се прилагат. И това ме оставя с впечатлението, че държавите членки не желаят да защитават правата на човека, че са колебливи, що се отнася до международната закрила. Искам да знам какво смята да предприеме съветът за въвеждането на обща европейска система за обежище до 2012 година. Мисля, че закъсняваме с работата по това. Колегата Бургезио не е тук, казва председателят, колегата Сегети за две минути. Благодаря, господин председател. Дами и господа, когато говорим за миграция, не можем да забравяме случилото се в Северна Африка през последно време и да анализираме събитията там. Хубавото е, че тези, тези хора се борят за демокрация, но за съжаление много от тях стават жертви убиват деца, гражданско население, жени и така нататък. Но последиците за гражданското население ще продължават и в дългосрочен план. През последно време много либийци напуснаха страната си. Положението е все по-трудно и по-трудно. От друга страна, Западна Европа е, е пълна с мигранти, докато източна Европа се бори с други проблеми. Е, ромското малцинство става е, мнозинствено в сравнение с другите етноси. Но ако приемеме тези иммигранти, как, какви няма ли да има културни сблъсъци, е, етнически изблъсъци? Кога ще свърш, кога, кога ще прекрати всичко това? Смятам, че цялото понятие, цялата тази стратегия спрямо е, ми, ми, миграция е, е не, неуместна политика. Колко колко иммигранти имаме тук? Е, е, колко депутати има в тази зала? Как искаме да постигнем нещо, като няма никой тук в момент? Е, това, което ни е, искаме е да осигурим добри условия за хората от Северна Африка. Сега давам думата на господин Коело. Благодаря, господин председател. Колеги, с радост чух госпожа министъра да подчертае значението на програмите за презаселване и помощта за бежанците. Данните на Върховния комисарият за бежанците са много ясни. Говори се за десетки хиляди бежанците. Трябва да бъдат обхванати от тази програма, защото положението наистина спешно. Афганистан, Сомалия, Конго, сега се присъединиха Египет, е, Либия, Тунис. Но освен спешното, извънредните ситуации, както напомни господин Папа Николао, стои факта, че ние имаме бюджетни ресурси, които не използваме, просто защото програмата не е приета. Средствата са предвидени. Госпожо министър, вие заявихте, че не трябва по юридически причини процесът да се блокира, но всъщност процесът е парализиран точно по правни причини и това е факт. Ние се намираме в рамките на процедурата за съвместно вземане на решение. Господин Тавариш направи един отличен доклад и сега топката е в съвета който по юридически причини ограничава направените от господин Тавареш и неговите сътрудници предложения. През заселването на бежанците е изключително важен въпрос. Но ние имаме чувството, че за съвета това не е така. Предстои съвет. Какво, как, как, какво ще направи съвета? Сегашният съвет няма да засегне тази тема. Тя ще се разглежда чак през юли. Вие заявихте, че парламента и е, е, е, ще, по... ако иска, съвета повече няма да отлага. Господин Гийом. Госпожа Гийом. Скъпи колеги, в контекста на хуманитарната криза в Ливия е изключително важно Европа да има средства за презаселване и настаняване на беженците. Още от 1 марта, когато започна презаселването по света, нито една държава членка не се включи. Само Италия прие на 58 еритрейци. Разбира се, има програма, според която би трябвало да бъдат презаселени беженци. Европейския съюз трябва да поема своята отговорност. Ние трябва да проявим по-голяма солидарност с тези държави и тяхното население. Тунис и Египет отвориха границите за бягащите от Либия. Европа трябва да ги подкрепи и да се включи международните усилия за подпомагане на беженците. Кризата в Либия е, е спешна, но Европа е изправена пред три предизвикателства. Първо, тя трябва да има една по-щедра политика към бежаците, а не да ги приема при крайна нужда. От е, последните 30 е, години, 20 е, години само е, малка част от бежанците са настанени в Европейския е, съюз. Освен това, политиката на Европейския съюз трябва внимателно да бъде подготвена преди напускането на а, своята страна, да има добри структури за приемане и за интеграция. А, Европейската програма за презаселване трябва да отчита опита на държавите членки и да и на координацията между тях. Благодаря, госпожо Виан. Госпожа Розбах. Tak, formand. Overalt på kloden bevæger flygtningestrømme. Благодаря, господин председател. Навсякъде по света наблюдаваме движение на миграционни потоци. Дали поради военни конфликти или поради природни бедствия. Всички тези хора очакват да им бъде предоставена закрила. Повечето от тях се завръщат в страните си по происход, но една голяма част трябва също така да бъде презаселена в трети държави. Ситуацията по света постоянно се променя. В резултат от конфликтите в Северна Африка и южните граници на Европа в момента са изложени на голям натиск. Различните държави членки разполагат с различен капацитет за приемане на бежанци. Бих искала съветът да ни информира за това какво ще означават миграционните потоци конкретно за всяка държава. Искам да запитам също така дали съветът е за или против такава обща програма за презаселване на бежанци на територията на Европейския съюз. Председателят благодаря госпожа Ромеро Лопес за две минути. Благодаря ви. Колеги, този проблем пряко засяга общественото мнение. Как да убедим държавите членки, които, върху които няма миграционен натиск, да участват в програмата за презаселване. Разбира се, те имат суверенитет, но трябва да има една общностна политика, която допреди ли приоритетите по силата на която да се ползва помощ от фонда за бежанците. Има най-различни решения. Съветът трябва просто да разгледа въпроса под всички аспекти. Ако държавите членки получат финансови средства от фонда за бежанците без условия, няма да има никога обща политика за презаселване. общата политика за даване на убежище също трябва да бъде е, част от една обща стратегия, защото е, отговорите на парче само ще влушат е, положението. Плюс това липсата на солидарност струва по-скъпо на държавите членки. Благодаря ви. Благодаря на колегата Ромеро Лопес за една минута госпожа Флашикова Бенова. Благодаря, господин председател, уважаема госпожо министър, уважаеми колеги. Съвсем наскоро в същата тази зала заявих, че почти половината от държавите членки на Европейския съюз вече разполагат със свои програми за презаселване. Не съществува обаче координация между отделните национални програми за презаселване, от което проистичат несъразмерно високи разходи за тези процедури. Ако успеем да създадем добра, добре координирана, основаваща се на солидарност програма за презаселване, то предпоставка за това ще бъде фонд за презаселване. Средствата от този фонд могат да се използват за финансирането на установяването на програми за презаселване там, където те не съществуват. Бе постигнат добър политически консенсус между парламента, комисията и съвета. Ето защо призовавам съвета да финализира процеса и да включи презаселването сред приоритетите си. Председателят благодаря на колегата. Преминаваме към спонтанните изказвания. Госпожа Фигерейто. Президент, приокупен в seriamente на ситуация уманитария. Господин председател, изключително сме загрижени от хуманитарната ситуация на беженците, които бягат от война, експлоатация, глад и мизерия. Положението на децата и на жените, жертви на трафика с човешки същества – е изключително тежко. Солидарността изисква да се приемат конкретни мерки в помощ на бежанците и в подкрепа на засегнатите страни поради географската им близост Събитията в Близки изтоки и в Северна Африка още повече вложиха положението. Трябва на всяка цена спешно да се вземат ефикасни мерки, за да се заселят тези беженци и да се запази тяхното достоинство. Не може да продължаваме да чакаме бавещите се решения, след като хиляди хора чукат на нашата врата всеки ден и не получават очаквания отговор. Госпожа Гал. Благодаря, господин председател. Госпожо министър, вие казахте, че събитията в послед, през последните седмици доказват, е, че е, проблемите свързани с бежанците са все по- е, спешни и все по- наболели в, за Европа. Вие също но не предлагате стратегически решения на този проблем. Едно от решенията е пре, е, раз, пре заселването, но е, всички държави членки трябва да работят в сътрудничество. Радваме се да чуем, че, не, че унгарското председателство няма да създава изкуствени законодателни препятствия за решаване на проблема. Благодаря, госпожо Гал. Господин Обермайер, който ще бъде последният изказващ се. една малка елитна политически коректна група е на мнение, че в Европа има прекалено малко бежанци и че трябва да извършваме презаселване на бежанците, тъй като тук стандартът на живот е по-висок. Това е една доста съмнителна позиция, особено като имаме предвид, че с оглед на ситуацията в Северна Африка хиляди беженци са се насочили към Европа и островът Лампедуза е поставен в невъзможна ситуация. Не би ли било по-целесообразно, за да избегнем интеграционни проблеми в Европа, да дадем възможност на мигрантите да се интегрират в собствените си страни? Именно в тези, към тези страни трябва да насочим структурна помощ и помощ за развитие. Председателят, благодаря на колегата Обермайер и за обобщение ще дам думата на госпожа Георги. Благодаря, господин председател, дами и господа. Ще се опитам да отговоря на въпросите, които ми бяха зададени. Първо, а, докъде сме стигнали в Европейския съюз. Много казват, че ние сме закъсняли, че е, сме много далеч зад Съединените щати, Канада и други страни, които имат много по-щедри програми. Това не е така. Ако Разбира се, видите, ако разгледаме броя на бежанците, разбира се, те са по-малко от тези приети в е, Канада, Австралия и на друго но помислете за спонтанните искания към Европейския съюз. Ние реагираме много по-бързо и в момента ви цитирам данни от Върховния комисарят между 2007 и 2009 година сме е, получили 180 хиляди е, молби за убежище, докато общо другите страни са получени 390 хиляди. Тези цифри говорят сами за себе си. Що се отнася до календара на унгарското председателство, разбира се, трябва да отбележим напредък. Нещата са спешни и всички сме е, на едно мнение. Но е, може би не, не бяхме достатъчно и реагирахме достатъчно бързо предвид събитията в Северна Африка, но ние имаме план, програма и вървим напред. Бългийското председателство бе поставило цели за 2012 година, законодателството от Дъблин, директивата за дългосрочния престой и продължаваме преговорите и работата по други две директиви за приемане на беженците и мисля, че тази стратегия е, е подкрепена и от съвета, и от комисията, и от Европейския парламент. Що се отнася до дългосрочните планове е, и програми, комисията и съвета се споразумяха и съвета ще приеме съответното споразумение след няколко седмици. Става дума за а, директива в а, тази област. Унгарското председателство получи правомощия, мандат да започне неформален трилог а, по въпроса. Що се отнася до правилниците от Дъблин и Рим. Нещата не трябва да имат само политически оттенък. Комисията от, своята, от своя страна е, има намерение да внесе ново предложение. От друга страна, директивата вече е готова. Тя се разглежда в комисията Либе. Става дума за директивата за посрещ... за приемане на бежанци. В момента, в който комисията оповести своето предложение, ще продължиме по-нататъчната работа по законодателните актове. Споменах и събитията в Северна Африка и усилията на унгарското председателство, посещенията на наши министри на границите на тези страни, на 8 април съвета ще направи оценка на положението на бежанците в този регион на света. В проекто заключенията на съвета обаче вече сме упоменали значението и спешността на проблема и смятаме да свикаме извънредно за извареден съвет по вътрешните работи по време на унгарското председателство. Опитваме се колкото може по да ускориме работата на тази, в тази област. Господин Коело спомена измененията в регламента за бежанците, както казах още в началото. Имаме, имаме е, консенсус по политическото съдържание. Сега става дума за е, правна е, рамка и за правни аспекти Всеки път, когато става дума обаче за делегираните актове, стигаме до едно, до едно и също задън, до една и също задънена улица. Наистина това е една, един правен проблем, който трябва да намери решение. Наистина, аз разбирам, че европейските граждани трудно разбират какво означават изпълнителни актове и делегирани актове. Когато трябва да се реши един проблем, трябва да намериме бързо решение и да действаме в прилагайки разпоредбите на Лисабонския договор. В случая, който разглеждаме в момента, наистина трябва да използваме изпълнителните актове. Бих искала също така а, да кажа, че този, решението на този проблем не трябва да се крие зад правни е, не, разногласия. Мисля, че още съвета през юни трябва да вземе решение по въпроса. А сега мисля, че сме готови да вземеме много по-сериозно и ем, аргументирано решение, отколкото преди 2 и 3 месеца. Беше ми зададен въпрос, какво става с е, потоците от им, иммигранти и как ще управляваме тези потоци. Нека, нека бъдем реалисти, взети са много мерки, комисията е взела мерки. Е, всички международни организации, както и туниски, туниските е, власти, е, вършат своята работа. В момента проблема е за е, репатриране на, извест, на известен брой бежанци. Разбира се, презаселването също е един проблем. Знам, че Италия се сблъсква с този проблем. Е, Италия обаче прие 125 е, души, доколкото знам. така че ако държавите членки предприемат мерки и да, за да решат проблема, ще го решат на своя равнище. Това не означава обаче, че не е необходимо и европейско законодателство. Благодаря ви за вниманието. А, ако ние успеем да постигнем нашите цели, ще докажем, че унгарското председателство е председателство, което работи с сърцето си и е, благодаря ви за това, че споменахте и проблема свързан с ромското младсинство. Благодаря ви. Председателят. Благодаря, госпожо председател на съвета. Господин Тавареш, процедурна бележка. Коментарът ми е свързан с метода. Съветът заяви, че е съгласен с всички предложения, с изключение на предложението по член 290 от договора. Искам да направя два коментара във връзка с приложения подход. Председателят, господин Тавариш, моля ви да проявите разбиране. Много превишихме времето, затова не мога да приема повече изказвания, мога да приема само процедурни бележки.